Where is my hammer? Hello everyone. If you... Добър ден на всички. Много моля да заемете местата си, за да започнем нашата работа. Since you have a full house, would you please keep quiet? Е, тъй като залата е пълна. Много ви моля да запазите тишина. Добре дошли на всички. Първо искам пожелая добре дошло на госпожа Маргарет Вестагър. И ако а, след това из, изслушване ние одобрим, тя ще бъде изпълнителен заместник председател за Европа за цифровата ера. Искам да кажа добър ден на всички и да ви кажа, че нашето изслушване се предава по ин, интернет. Организираме това изслушване заедно с ИМКО и комисията ЕКОМ. Затова да казвам добър ден на госпожа Десутер и госпожа Ти Нагли. А ние ще съпредседателстваме това заседание. ви бих искал също така, така ли добре дошли на членовете на правната комисия, която е асоциирана към нашата комисия за това изслушване, както и е, представителите на Либе, които поканихте. Госпожа Вестегер беше натоварена от е, председателката на комисията да да, за координацията на вътрешните пазари и за подго, под, подготвяне на Европа за цифровизация. Госпожа Вестегър също така ще работи за дългосръчна стратегия за а, промишлена Европа и а, нова, нов европейски подход а, за ин, изкуственият разум. Предложение, което ще бъде направено в, 100, в рамките на 100 дни. И повечето от темите, с които, за които отговаря госпожа Веста са в прерогативите на нашата комисия, така че госпожа Вестагер, ние сме тук за да изслушаме какво смятате да направите, за да може този ресор да пожене успехи. А сега дам думата на госпожа Десутър. Първо ще трябва да ни изключите и трите. От името на Имко бих искал да пожелая добре дошла на госпожа Маргарет Вестагер изпълнителен заместник председател, ако бъде избрана на Европейската комисия. А вие ще отговаряте за цифровизацията, която променя всички отрасли на нашето общество като цяло и единия пазар е едно от големите постижения на Европейския съюз и в момента е, извършваме един успешен преход към цифровизацията. Но ако искаме наистина да извлечеме ползи от цифровизацията, трябва да го направим е, в името и в интереса на потребителите и бизнеса. Цифровизацията трябва да, бъде, да доведе до благополучие за всички. Единният пазар значи да се избегне фрагментацията и да се и да се е, е, преодолеят е, разликите между така наречени офлайн и онлайн пазари. На, основата на насоките предложени от комисията, от отделните комисии предпреценяват личните качества на комисаря, включително и техните комуникационни умения. Преди изслушването госпожа Вестагър отговори в писмен вид на нашите въпроси и отговорите са разпространени, ви са разпространени в... Имате ги в папките си на всички езици. А сега бих искала да дам думата на госпожа Тинагли, от председател на ИКОН. От името на комисията ИКОН също бих искала да ви пожелая добре дошли на всички и да пожелая добре дошла, на госпожа Маргарет Вестегър. Ние познаваме отлично в рамките на комисията ЕКОН, тъй като тя отговаряше за конкурентно конкуренцията през последните пет е, години. Тя ще трябва да продължи отлично свършената работа в тази област, за да може е, неща, условията да бъдат още по-благоприятни за нашите фирми и нашите граждани. Е, също така тя ще трябва да координира усилията, свързани с е, цифровото данъчно облагане, като целта е до края на 2020 година да се постигне консенсус на международно е, равнище. Е, преди да започнем, нека да ви обясня по какъв начин ще се се организира това изслушване. Госпожа Вестагър ще направи увод, ще, ще излезе с уводни думи, не повече от 15 минути. Също така ще разполага с 5 минути в края на заседанието. След това ще бъдат зададени 25 въпроса в два слота, като въпросът не може да бъде по-дълъг от една минута, отговорът от две минути, допълнителен въпрос една минута, допълнителен отговор от една минута, като втория допълнителен въпрос трябва да бъде продължение на първия въпрос. В първия кръг ще бъдат зададени седем въпроса от представители на политическите, на политическите групи, а вторият кръг е, ще започне след това. Ще бъдат зададени 18 въпроса, разпределени между политическите групи и представители на е, необвързаните. Е, ще трябва да се придържате към определеното време, ако не председателят ще се намеси. Имаме превод на 23 езика, така че може да говорите езика си, но много ви моля, не говорете бързо, тъй като вашите думи трябва да бъдат преведени. Госпожа Вестенгер. Много благодаря. Уважаеми председатели, уважаеми членове на Европейския парламент. Преди пет години Европейския парламент ме утвърди като европейски комисар за конкуренцията. Това беше един от моментите в моя живот, с който се гордях най-много беше ми дадена възможност да работя за европейските граждани с този парламент за ценностите, които бяха ръководни за моята работа в политиката в продължение на 30 години. Винаги съм работила за справедливо и честно общество, където хората могат да вземат собствени избори, да следват своите мечти, като в същото време уважават останалите. Ако ви ме утвърдите, ще продължа да го правя в ролята си на заместник-председател на Комисията за Европа, пригодна за цифровата ера. Ще бъда изпълнителен заместник-председател на Комисията. Обедена съм, че можем заедно да постигнем целите си най-добре. Вярвах го още от първият момент, когато прекрачих прага на този парламент като стажант. И в следващите години разбрах какво е способно да направи европейската демокрация за обществото, което представя и работи за хората. Европа ще се бори за много, е, за много повече. Много съм е, щастлива, че сега мъжете и жените са еднакво представени в бъдещата комисия. Изправени сме пред големи предизвикателства. Климатични изменения, цифрова трансформация, които се отразяват на всички сфери на нашия живот. И тъй като глобалната конкуренция се засилва, трябва да работим още по-усърдно, за да останем на еднакво ниво с останалите. Разполагаме с всичко, за да се справим с тези предизвикателства, ако работим заедно. Имаме ценности, от които можем да се гордеем, ценностите на свободата, справедливостта и демокрацията. Те направиха Европа най-доброто за живот място в историята. Европа е пълна с добре обучени хора, имаме чудесна инфраструктура, имаме ефективни и честни закони. Вътрешният пазар дава на европейските предприемачи възможности да се развиват, да бъдат иновативни и да направят най-доброто в цял свят. Така че аз не се ангажирам да направя Европа повече като Китай или Америка. Аз се ангажирам да направя Европа повече като нея самата да градим, да надграждаме нашите а, силни страни, нашите ценности, така че обществото ни да бъде както силно, така и справедливо в името на всички европейци. В последните пет години видях как прилагането на правилата за конкуренцията работи в полза на хората, а не в обратна посока. Гордея се с свършената от нас работа, но ни предстои да постигнем още много. Така че съм изключително поласкана, че новоизбраната председателка ми възложи да продължа своята работа в областта на конкуренцията ще работи със същата енергия и същата отдаденост, както винаги. И със същият ангажимент към независимостта и ам, липсата на ам, предубеждения, както до сега. Нашите закони в областта на конкуренцията не осъждат големите фирми, но тези, които доминират пазара, имат и отговорност да не потискат своите конкуренти винаги а, могат компаниите да се сливат, ако се запази а, възможност за конкурентите. А, защото потребителите трябва да могат да имат избор, могат да имат достъпни цени и избор от продукти. Също така не трябва държавната помощ да се отразява зле на конкуренцията, защото европейците имат нужда от економика, в която потребителите стоят на първо място. А, не а, стремежът а, да се получи по-голяма държавна помощ е водещ. Така че а, ни предстоят предизвикателства в прилагането на законодателството за, компет... за конкуренцията. Пазарите се променят бързо а, и предстоят още по-големи промени но хората имат непроменени мотиви в историята, като алчност или страх. Те не се променят. И същото въжи за принципите, които ръководят нашите правила в областта на конкуренцията. Те са толкова валидни, колкото и преди, когато са се подписвали договорите от Рим, повече от преди от 60 години а, в миналото. Трябва да сме сигурни, че можем да прилагаме тези принципи и че те са валидни в бързо променящия се свят. Така че аз ще продължа с прегледите на законодателството за а, а, антитръста, за сливанията и за държавната помощ. В този процес ще ни помагат изследвания от независими експерти, включително и докладът, изготвен от трима независими експерти, който получихме по-рано тази година. Аз мятам, че справедливата конкуренция е важна, за да се подготви нашата економика за предстоящите и предизвикателства. Но а, само конкуренцията не е достатъчна. Имаме нужда от стратегия за промишленото бъдеще на Европа, основана на нашите силни страни, нашата отвореност и многообразие. Стратегията за нашата индустрия трябва да бъде подходяща за всички. Трябва да бъде зелена и да се основава на честна конкуренция. Тази работа ще означава нова стратегия за подкрепа на онова, което е в сърцевината на европейската економика, малките и средните предприятия. Те заедно отговарят за повече от половината генериран приход в Европа и дават работа на две трети от заетите в економиката. Така че и също така предлагат обучение за младите. Така че тези компании очакват от нас да създадем подходящи условия и да премахнем пречките пред тяхното развитие. Нашият обществен и частен сектор също трябва да се обединят, за да постигнат най-доброто от възможностите. Това означава по-стратегическо използване на обществените поръчки. Повече стратегически а, средства за нашите иновативни предприемачи. И това означава, че трябва да работим заедно с държавите членки за разработване на важни проекти от общ европейски интерес. Трябва да работим по стратегия, която прекрачва границите на единия пазар. Ние сме все по-свързани, така че решенията на другите ни влияят повече от всякога. Европа е най-големият търговски партньор за над 80 държави, включително САЩ и Китай. Така че ние сме в силна позиция да работим за еднакви условия за всички по целия свят. Това означава да реформираме Световната търговска организация, така че да имаме инструменти, които а, означават, че а, държавите и субсидиите, които те предлагат, да не нарушават справедливата конкуренция в Европа добрата индустриална стратегия също така трябва да направи Европа пригодна за цифровата епоха. В днешно време има два вида бизнес. Онези, които вече са цифровизирани и онези, които скоро ще бъдат. Цифровизацията има огромен потенциал за подобряване на нашия живот. Но за да го използваме, ни трябват подходящи а, правила, а, за всички. Искам да ви дам сега няколко примера за моите действия, ако бъда утвърдена на позицията си. За изграждането на доверие. Трябва да приемаме съмненията и опасенията на хората на сериозно, за да изградим доверие. Аз ще работя по акта за цифровите услуги, което означава повече отговорност и по-добри правила за безопасността на цифровите платформи, услуги и продукти. А, може да се наложи да регламентираме начина по който а, фирмите събират и използват данни в полза за цялото общество. По хуманността трябва да бъдем сигурни, че изкуственият интелект се използва по етичен начин, за да подкрепя решенията на хората, а не да им противодейства. Аз ще направя предложения, които развиват европейският подход към изкуствения интелект в първите 100 дни от моя мандат. По справедливостта справедливите, справедливите условия на живот и справедливото данъчно облагане са сред основите на едно функциониращо общество. Така че трябва да сме сигурни, че а, хората, които работят за платформи, работят при добри условия. Също така, цифровите компании трябва да плащат а, справедлив а, а, дял от, а, от данъците искаме тези а, данъчни правила да се основават на глобално споразумение. Ако това не е възможно до края на 2020 година, тогава сме готови да действаме сами. Така че имаме сложна задача да поставим и да приложим правила, които да регламентират тези бързо развиващи се пазари и в същото време да спазват основните ценности за да използваме, да, за да отключим а, потенциала на дигитализацията да подобри живота ни, а, трябва да направим това, независимо дали в здравеопазването, транспорта или борбата между, с климатичните изменения. За да направим това, аз се надявам и съм уверена, че мога да се основа, мога да се доверя на подкрепата на парламента. През последните пет години често пъти обсъждах с вас предложения и идеи. А, нашите диалози винаги бяха открити и а, винаги беше възможно по този начин нови закони да се приемат а, в бърз порядък. Ако вие ме утвърдите, аз ще продължа да работя открито а, с вас на всички етапи от законодателния процес. И много се радвам да го направя. В крайна сметка Европа се основава на екипния труд. И днес, когато сме изправени пред най-големите предизвикателства на нашия живот, трябва да работим заедно по-тясно от всикога. Сега искам да дам думата, казва председателката на Андрея Шваб. Благодаря много, госпожо председател, госпожа кандидат евро, е, еврокомисар. Вие бяхте е, скрита звезда е, в комисията Юнкер и сега имате сериозни шансове, за което ви благодаря, но все пак имаме сериозни предизвикателства във вашия ресор. Единният цифров пазар е, скрит, е пълен с е, скрити звезди, е, но те трябва да изграят на Цифровата платформа предлага възможности и на фирмите, и на купувачите, но регулаторните бариери пречат на бързото развитие растеж. Не само в цифровата област, но и в класическия индустриален сектор констатираме нарастваща международна конкуренция, често нелоялна имаме и европейски шампиони по това. Но върховна наша цел е всички потребители на Европейския съюз чрез сливанията да имат своите предимства, чрез по-добри услуги. Поддържате ли тази европейска мас, максима и какви мерки планира комисията под вашето ръководство като заместник председател да помогне на европейските фирми вместо да дава в някои случаи дори привилегии на инвестиции от далечния изток. Благодаря. Председ... Е, отговор да, имате всички основания да кажете, че предизвикателството е огромно. От една страна да гарантираме лоялна конкуренция на нашия собствен пазар в името а, на потребителите и едновременно с това да помогнем на европейския бизнес да се справи с нелоялната конкуренция извън Европа. И това не е само чувство, това са факти. Понякога срещу тях са конкуренти, които не получават финансирането си по начина, по който заборят за тях европейските фирми. Така че има доста неща, които трябва да се направят. Е, едно от първите неща, една от първите стъпки, комисията предложи изменение в нашия подход към Китай. Защото Китай е каквото щете, но не развиваща се економия. В някои области е стратегически партньор, като климатич, климата, но и стратегически конкуренти. Тук трябва да действаме и тук се надявам да работя с колегите, за да гарантирам международните инструменти за възлагане на обществени поръчки. Тоест, говорим за реципрочност. Каквото правим на нашия пазар, те трябва да го предлагат на техния. А нашия пазар е 5 15 процента от европейския БВП. А, така че това са много пари. И второ, да инвестират в Европа, но в, за подходящите цели. Инвеститорите са добре дошли, но не на всяка цена. И второ, ако държавно подпомагани компании, фирми влязат в Европа и подриват нашите условия, ние ще действаме против това. Тук колегите от третия единния пазар ни помагат, за да изработим дееспособен инструмент, какъвто за жалост нямаме е, до сега, но това е наш първи приоритет на 30 въпроса. Отговор. Много говорихте за сътрудничество с колегите ви, но ще в, ще се възползвате ли от еднократни мерки е, за против американска фирма и се радвам е, и се надявам, че парламента ще провежда често такива изслушвания за това притесняваме се за социалните принципи на социалната економика и можете ли да гарантирате, че е, в Европа ще действаме така, че да се борим с злоупотребите, ефективно с злоупотребите на пазарното положение? Отговор. Това наистина беше една, един от поводите, ако не за униние, то поне повод за сериозна работа. Пазара се движи бързо, законодателството с обичайното си темпи. Е, но в това отношение имаме и е, дадености. Ние не правим компромиси с законодателния процес и прилагането, но се налага да действаме възможно най-бързо. И в момента се, имаме един такъв случай. Опитваме се да въведем временни мерки, но комисията казва, е, трябва да преустановим да правим това, което правим. И ако сторим това, ние ще трябва да разнищим, така да се каже случая до край. За първи път това се прави от 20 години, но мисля, че наш върховен приоритет ще бъде да усилим темпото. Пол Танк е, от ЕКОН. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо Есфен. Да, да поговорим за тъмната страна на цифровия пазар, концентрацията на парива и власт. Има много международни е, е, фирми, почти не плащат данъци налагат се действия. Е, ще настоявате ли за европейски данък върху цифровите услуги и, ще, е, и за чуждестранните фирми? Е, и ще продължите ли да работите и спрямо държавната помощ, независимо от решението на Европейския съд по делото Старбакс? Няма европейски конкуренти в някои случаи. Няко... Става дума за данни от економическия интерес, които се предават. Какво ще направите в подкрепа на европейския успех и за защита на нашите данни срещу евентуално евентуални посегателства от американска страна върху тях? Отговор. Първо и преди всичко Надявам се също, че и държавите членки ни слушат сега защото а, държавната помощ няма да ни гарантира коректна данъчна система. Ние трябва а, да изменим законодателството, защото работим с данъци въведени много преди първия компютър, така че корпоративното данъчно облагане трябва да се цифровизира. В противен случай ще имаме все по-малко приходи от бизнеса, и търговците към обществата, в които те оперират. Но не трябва да допускаме определени ресори да извличат ползи само за себе си. Работим по този въпрос. Имаме все още висящи дела е, е, да се реши по въпрос. Ще видим как ще приложим на практика тези решения, защото това започна преди няколко години. За данъците отговора ми е да, ще продължим. Надявам се да постигнем ам, единно решение, как както стана с директивата 5, която сега е част от е, европейското законодателство. Да, имаме намерение да действаме и е много важно да продължаваме да упражняваме натиск, както казах и от държавите членки, защото ние трябва да гарантираме честни данъци за, нашите, за нашия бизнес. Това е пър, важен приоритет по въпроса как да се справим с фирми, които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 Глобата е само част от всичко. Между 4 и 6% е размера на, глобите от общия оборот. Така беше в миналото, но за бъдещето ми две неща. Първо, да преустановят тази дейност. Не можете да правите неща, които водят до същия резултат, както до сега. И второ, разполагаме с повече инструменти, за да възстановим лоялност нелоялната конкуренция на този пазар. Ние, разбира се, трупаме е, знания и това води до по-добър резултат. Е, така че да има свободен избор за оперативните системи. Имате ли още въпроси? Да. Вие казвате, трупаме повече знания, но мисля, че глобите са един първи опит е, да се посегне на на пазарната власт на тези. Но смятате ли, че това, което сте научили до сега ще бъде полезно, ако имаме монополи, които не задушават европейския бизнес? Ние нееднократно сме казвали, се е изказвал по въпроса на разделянето на Фейсбук и други компании. Отговор това не беше избор. Ние всъщност стъпихме на, възмож... на това, което а, постигнахме. Това представя, се отнася за Google. Въпросът е да променим поведението, за да отворим пазарно пространство, което до сега поради нелоялно поведение тези фирми а, заемат. Що се отнася до разделянето на компаниите, инструмента е на лице, но аз наистина трябва да избера подходящите инструменти, за да постигнем лоялна а, конкуренция. Сериозно нещо е да се раздели една фирма. А, аз съм длъжна да помисля какви са другите решения на ситуацията, преди да посегна до това. Това първо и второ, не нещо, което се забравя, включително и от мен. Ние като потребители се виж, предпочитаме американските гиганти, но бизнеса предпочита хардуер, в случая софтуер от европейски фирми в отношенията B2B. Европа има много какво да предложи. Благодаря Ник, Никола Биер от Итре. Е, е, е, Европа готова за цифровата епоха. Вълнуваща, но и важна задача. И тук важна роля играе въпроса за изкуствения интелект. Изкуственият интелект е много обещаващ нов продукт, който ще помогне много на хората в Европа. В здравеопазване, по-добро образование, по-добра хора, мобилност, включително за хора с увреждани и така нататък, екология, сигурност и безопасност. Така че и за бизнеса, и за хората има сериозни шансове. Съгласни ли сте, е, че потенциала на изкуствения интелект трябва да се използва, тъй като е толкова голям, дори с оглед на рисковете. Какви, каква стратегия ще изберете? Не само да използваме потенциала, но Европа да поеме водеща роля. Как може, според вас, Европейския съюз да даде добри примери през следващите пет години? Съгласна съм за потенциала, но осъзнавам и рисковете. И като говорим, че европейците губят доверие в технологиите, за да извлечем ползите, трябва да имаме и доверие. Тоест технологията трябва да сме сигурни, обслужва нас, гражданите, човеците. Имаше група на високо ниво по изкуствения интелект, разработила седем основни принципа за изграждане на доверие. И тук не говорим е, за работа на бюро. Е, това е полезно за бизнеса, защото много фирми се съгласиха да използват тези принципи и имат списък за оценка за използването на изкуствения интелект до, през декември ще разполагаме с резултатите и ще знаем какво постигаме. От една страна инвестираме, но хората ще бъдат уверени, че това е наистина за нас, за тях. Някои казват, е, китайците разполагат с, е, всички, с е, всичките данни, Америка има всичките пари. Но ние пък имаме цел ние се нуждаем от, е, от... Имаме чудесен европейски изкуствен интелект в транспорта, екологията, здравеопазването. Въпросът е къде искаме да използваме изкуствения интелект за по-добри резултати. И това е подходящ мотив за да потърсим формите за по-добри инвестиции. Защото инвестиции очевидно са необходими. Ние изоставаме 3-4 пъти за, в инвестициите с в изкуствения интелект. Не разполагаме със същите данни, но основният мотив е какво искаме да постигнем. Александра Джиниз. Oh, I'm sorry, I apologize, the follow-up. Извинявам се. Въпрос към вас. Казахте ли съвсем вярно, че трябва да инвестираме, за да използваме потенциала на тези технологии, в същото време да защитаваме ценностите? Как през следващите 5 години искаме да постигнем заедно с държавите членки да обединим възможностите си, за да се изравним с други, които вече нямат фрагментация на пазара? Първо, бюджета за следващите 7 години, той първо трябва да бъде прият. Тоест да работиме първо по това. Комисията Предъчната комисия предложи увеличаване на капиталовложенията, за да можем наистина да постигнем тези резултати. Второ е да използваме по един по-стратегически начин обществените поръчки. Аз мисля, че обществените, в обществените поръчки има страшно много средства, които могат а, сами, по, сам, сам, сами по себе си да генерират много средства. И да видим. Необходимо е изкуственият интелект да бъде в абсолютно всички а, отрасли. А, има, зна, знаете, много в момента иновативни, тук новосъздадени фирми. Така че ако стъпиме на това, което имаме, мисля, че можем да го постигнем. А сега Александра Гиз Имко от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Пътещият закон за цифровизираните услуги ще може ли да създаде баланса, който търсиме между бизнеса и потребителите? От друга страна, знаеме, че дезинформацията и съответните фалшиви новини влияят много на гражданите. Как можем от от една страна да гарантираме, че ще има зачитане на нашите ценности и правата на гражданите и по какъв начин ще можем да се бориме срещу целевите е, кампании към е, гражданите. Може ли да смятате, че микро е, цел, целевата насоченост може да бъде превъзмотната. проблема е, първоначално е, че не е, вие търсите Google, а Google е, се обръща към вас. Те искат е, и се опитват да разберат не само какво искате да купите, а и какво мислите. Така че има много какво да се прави. трябва да реагираме бързо кодекса за поведение, кодекса, етическия кодекс са много важни е, инструменти, но не, тря, не трябва да закъсняваме и европейските избори ни го подсказах още веднъж. Тоест, трябва да надграждаме. Все още не знам каква, как ще изглежда в а, е, подробности разписан закона за цифровите услуги, но трябва да го приемеме колкото се може по-бързо. Вътре да бъдат включени разпоредбите на общият правилник, който, за съжаление, все още не се прилага достатъчно добре от, национал... от държавите членки. И да видиме как, каква е, какъв е отклика на пазара, за да можем наистина да разбереме по в каква посока да вървиме. За да може наистина, когато се подписвате под дадени условия, да знаете какво, под какво се подписвате. Сега, благодарение на този на този парламент. Тези условия в момента са много по-ясни и вие по принцип знаете под какво се подписвате, но те трябва да бъдат още по-ясни и ако решите да може да кажете не, не желая да се подписвам по тези условия. А, но... Допълнителен въпрос. А, вие говорихте за доверие и за справедливостта. Но а, има риска от а, дискриминация при а, избора. Много, много, много, много често системите а, са дискриминационни спрямо някои групи, жени, а, цвет, а, хора с цвет, от друга раса и така. По какъв начин ще под, под, подсигурите, че няма да има дискриминационно отношение, особено в областта на покупката на услуги? А, а, ами, а, всичко това може да, да стане, ако има общество, което да е равноправно, защото а, и изкуственият интелект се основава на модели, т.е. модела, който му предоставяме, трябва да бъде правилния модел. Така че той може само да възпроизведе несправедливостта или неравнопоставеността, пред която сме изправени. За това трябва да, да промениме самият модел. Така че ако ние не, съз, не, съз, не създадеме а, е, изкуствен интелект, който да избегне всякакви изкривявания, а, то а, няма, няма да можем да ги избегнем и в а, възпроизводството. Но а, как, мисля, че как, как да избегнем изкривяванията е, може би, основният е, въпрос. Тоест, как да създадем технологиите, за да можем да е, им е, вярваме, да имаме доверие в тях. Александра Басо от Имко. Добър ден, благодаря, госпожо председател. Вие многократно казахте, че трябва да има равнопоставеност в световен мащаб в областта на конкуренцията и ще разработите инструменти, които да гарантират лоялна конкуренция на вътрешния пазар и по възможност на световните пазари. Струва ми се обаче, че тази ваша цел е малко прекалено амбициозна. Сещам се за случило се в моята страна и случая Теркас Спомняте си, че това доведе до банкрут на четири банки и съответните последици за потребителите и е, е, гражданите. Е, какви са инструментите, които ще, е, ще гарантират лоялна и равнопоставена конкуренция за европейците? в банковия сектор. Да, този отрасъл беше и страда последиците от финансовата криза. Върнахме се към растежа, към създаване на работни места, но все още последиците са на лице, като има все още заеми, които не могат и няма да бъдат върнати. Така че, но всеки, всеки случай е отделен и сам за себе си в банковия сектор. Това, което правиме е да защитиме данекоплаците доколкото е възможно. Но това в, в, това в никакъв случай обаче няма да гарантира, че няма да има а, банкрут на някоя банка в даден, а, даден ден. И това естествено ще доведе до много тежки последици. Сега, не, не, а, не, не знаеме обаче е, дали даден, даден продукт е наистина безопасен. Да, нещо, което изглежда като е, една обикновена инвестиция, може да се окаже един токсичен е, продукт. И, и понякога потребителите са наистина в много язвимо положение. Допълнителен въпрос. Да. Още един въпрос, също пак свързан с конкуренцията. Вие сами, сама казахте, че е много важно предприятията да, да могат да, да се радват на лоялна конкуренция, т.е. да има функциониране при едни и същи правила, за да е, избегнем изкривяванията, какво ще направите? Как... Може би ще трябва да се преразгледат насоките за държавните помощи в областта на морското стопанство. Знаете, че там други правила бяха е, прилагани. А, е, права сте, те там нямаше фитнес преглед, рефит или преглед. В момента се, се извършва допитване. Няко, някои казват нещата са както трябва, други казват нещата трябва да се променят. Така че, що се отнася до насоките в морското стопанство, за сега а, нещата ще останат такива каквито са, но това не значи, че ще обърнеме гръб или няма да, да извършиме промени в, този, а, в тази област. А, съществува така наречената е, такса или данък на тонаша и той се преразглежда всеки 5 години, за да видим дали този данък наистина е справедлив. Ще видим дали ще продължиме да прилагаме този данък е, в вида, в който е, защото е, в много случаи този данък се използва за съвсем други неща и трябва да това може да доведе до изкривявания. Сега господин Епинг от ЕКО. Госпожо комисар, получихте два ресора. А, изпълнител заместник председател на комисията и вие отговаряте за Европа пригодна за цифровата ера и също така отговаряте за конкуренция. Как ще избегнете конфликти между тях? От една страна трябва да сте неутрални към националността на потребителите, а от друга страна стратегията в промишлеността предполага да насърчавате отделни сектори, за да постигнете економическа автономност и всичко това в рамките на индустриалната стратегия. Смятате ли, че има такива напрежения между двата ресора, които обединява вашият портфейл. Искате ли да изграждате китайски стени или нещо подобно между двата ресора от вашия портфейл? А, аз, разбира се, първа си зададох този въпрос. В противен случай, как бих могла да приема такова а, предизвикателство. Ясно е, че трябва човек да бъде независим при прилагането на законите. Не бива да има значение при прилагането на законите националната принадлежност или сектора, в който работите. Така че имам два отговора на този въпрос. Единият се отнася до архитектурата на генералните дирекции. Генерална дирекция конкуренция е част от цялата архитектура, така че комисарят по конкуренция е бил част от колежа на комисарите. И всяко решение, което засяга конкуренцията, всъщност е решение, което е взето от целия колегиум. Всяко решение също така се подлага на двойна правна оценка. Това се потвърждава от две решения от 2011 година на съда и когато едно решение ще взема в колежа, решението се проверява от съда. И освен това се проверява дали това съответства на основните права. Така че архитектурата на институциите е такава, каквато трябва да бъде. Втория въпрос е как да се работи в ежедневен план – Онова, което ми харесва в а, организацията на моята работа е, че когато работя с моя екип или сама върху решения, а, имаме от една страна а, економист, който ни съветва, от друга страна правната служба ни съдейства а, с съзнание на това, че а, всяко решение трябва да е защитимо пред съда а, главният економист трябва да ни даде перспективата на нашите решения, именно а, разделянето на политиките от прилагането на а, законите допълнителен въпрос. Европейския съюз и Европейската комисия разработва индустриални политики, но има и допълнителна система за антитръстово дело. В Америка няма такова нещо. Същото засяга и държавната помощ. В САЩ няма такова законодателство. Как искате да защитите европейската позиция? От Отделните казуси, по които работим, учим непрекъснато. Например, когато се сливат компании, ние работим с нашите американски колеги от съответните институции, за да бъдем уверени, че ако има някакъв конфликт при сливането, да се движим в рамките на законите, както на САЩ, така и на Европа и да ограничим последствията върху сектора и в двете и на двете места. Прав сте, законодателството в САЩ е съвсем различно, но основата му е доста подобна. Ние доста сме се получили от Америка, когато говорим за антитръстово право а, или право за сливанията. Онова, което ми направи впечатление е, че а, има гласове в Америка, които започват да се съмняват за случаите, в които когато централата на една фирма е в Европа, се получават големи данъчни облегчения. но ние можем да черпим от опита си и един от друг, за да изберем най-добрата възможност, която съответната а, юрисдикция дава. А, благодаря. Давам думата на Мартин Ширдеван от ГУЕ. Благодаря, госпожо председател. В встъпителните си бележки казахте, че сте за лоялно и справедливо общество, което е напълно в съответствие с виждането на нашата политическа група. Споменахте за коректното данъчно облагане на фирмите. Говорихте за това и във връзка с е, циф, циф, облагане върху цифровите услуги. Ние е, имаме сериозно предложение по този въпрос, да, например, облагане по местонахождение на стопанската дейност. Засегна да се запазят малки иновативни предприятия, но и да има справедливи данъчни ставки. Ще отстоявате ли това в Г20 и ако не постигнете успех, защото интересите са много посочни, ако това стане ще включите ли е, тези идеи в европейския процес и как ще избегнете една економическа блокада, базирана на това? Отговор – винаги е трудно да бъда оптимист, като заговорим за европейско данъчно право. Първо, отнема много време и стигнем ли до резултат, е, прилагането също отнема време. Но Имайки предвид това, аз самата бях изненадана от отбелязания напредък когато бях министър на, на финансите в Дания. Това беше по времето на датското председателство и председателствах съвета Екофин и някои от за от нашите предложения, някои колеги казаха дума да не става само през трупа ми. И само 5-6 години по-късно предложението е прието и се прилага. Така че е, трябва да сме готови за изненада. Под ръководството на Пьер Московиси минаха 14 различни предложения, единодушно прияти в съвета, така че невъзможни неща няма. Въпросът е, че ни предстоят важни, че има важни закони, които не са минали. Например, корпоративната данъчна основа. А, това е наистина фундаментален въпрос. Ако нямаме минимално корпоративно данъчно облагане, не можем да постигнем нищо. Нуждаем се от това, за да отбележим напредък. Второто, което липсва е, е публично докладване по страни в финансовия сектор това се прави, е, така че очевидно е възможно и всеки ръководител може да е, с гордост да докладва за своята фирма. И това ни дава възможност за съвършено различен поглед върху данъчното облагане и на фирмите, и на е, отделните индивиди. И това е, което ми дава надежда че можем да постигнем общо съгласие за е, цифровото данъчно облагане. Ако не постигнем това, ние ще предлагаме европейско решение. Аз се възхищавам на държавите членки, които казват, искаме е, глобално решение, но ако не се стигне до а, е, такова европейско или глобално решение, ще го въведем на национално ниво. А, е, следващ въпрос. А, да, някой от а, данъчни законодателни актове не минават през съвета, но е хубаво да се работи по член 116, решенията да не се вземат единодушно в съвета, по докладването по страни и така нататък да има решение за решение вземани с мнозинство. Ще се опитате ли да подкрепите колегата ви Джентилони, от когото чухме нещо подобно, за да можете да съберете за сега поне двама, два гласа в е, колегията на еврокомисарите, работещи в тази посока. Отговор намирам че възможностите да се използва член 116 са на лице сега тече процес, в който всяка държава членка е поканена да участва, но 116 гласи, че ако една или повече държави членки имат разпоредни, разпоредби вредни за конкурентоспособността, може да се проведат преговори с тях. Ако не се постигне успех, може да се направят предложения, които да се приемат с редовна законодателна процедура. И аз мисля, че трябва наистина да започнем да мислим какво означава това няма гаранции, че това ще е успех, но нека използваме различните възможности по договора, за да постигнем определен резултат. Председателката. С това изключваме, приключваме първата част от въпроса. Сега ще помоля госпожа Валеан да поеме председателството на втората част. За сега аз няма да задавам въпрос. Първо ще чуем Маркус Фербер от ЕНЕПЕ комисия по економически въпроси. Благодаря, госпожо. Ще се върна към въпроса на колегата Епинг. Не съм доволен от отговора преди 5 години. Бих одобрил този отговор, но вие сте изпълнителен зам-председател на комисията с широк портфел, портфел и три е, парламентарни комисии. Е, и въпроса за конфликта на интереси в новия ви портфел, стои по съвсем различен начин от описаните от вас процеси. Като ви слушаме, е, оставаме с впечатлението, че всичко се решава независимо в генералната дирекция. И едва ли не, не е нужно да имаме комисар по конкурент, конкурентоспособността. Е, господин Юнкер обеща ясно разграничение в това отношение, така че е, не можете да се криете зад а, колегията. Как ще решите този конфликт на интереси, който според мен съществува във вашия портфейл? Отговор. Да, прав сте да кажете, че трябва да се внимава защото е, начина по който работим е, е следния. Аз поемам, имам право да вземам някакви решения, се отчитам пред колегите ми, когато става дума за важни решения. На сцената излиза колегията така че в колегията не се провежда задълбочен дебат по конкурентоспособността, но следваме стриктно процедурата ежеседмични срещи на кабинета. Т.е. минават много, минаваме през редица прегради преди да стигнем до решението на колегиума. Е, и това е колегиално решение. Да, много впечатляваща титла ще нося и ще имам впечатляващ е, портфел. Но законодателните предложения ще излизат от колегите. Вътрешни работи, единен пазар, това няма аз няма аз да подписвам. Е, ще работя с тях, да, но стигнали се до индивидуално предложение, колегите ми ще изготвят е, е документите. И нека не подценяваме договора, защото от една страна имаме независимото правоприлагане, от друга страна ползите от е, погледа върху единния пазар на хората, работещи по закон, законодателните предложения. Без това, а, аз се опитвам да бъда конструктивна в връзката, връзката между правоприлагане и регулиране. Днес говорим за метаданните, големите техники и така нататък. И, както разбирам, се нуждаем от регулиране. Нека е, е, приемем даденото в договора за, за даденост, но съветът ще, а, извинявам се, съда ще бъде този, който евентуално ще се произнесе за въпроса. А, отново въпрос. Ще ви обясна за, а, за какво, а, ще обясна какво говорим. Цифровите пазари са много бързи. Вие сама казахте, че процесите са бавни и дори анализ на едно монополно положение може да протече по различен начин. Не смятате ли, че за цифровия свят се нуждаем от по-бързи процедури въобще за постигане на решение, защото 6 години, както за Google, е много дълго време и там нещата се уреждат много преди да се стигне до решение на генералната дирекция. Отговор. Две неща искам да кажа. Както знаете, за първи път от 20 години започнахме процедура за незабавни мерки. Не сме взели решение, защото и тук даваме право на компанията да се, на фирмата да се защити. Това е първото. Второ, разбира се, трябва да помислим какви инструменти са ни необходими. Виждаме какво а, се предложи в Нидерландия, в Великобритания. Има различни възможности за реорганизация на пазарите ако са от компетентния орган смята, че има нелоялна конкуренция и тези инструменти могат да се използват. Аз можем да накажем, но преди това даваме съвсем пряко почти нареждания би ги казали как да стане тази реорганизация. Защото това, което е важно в цифровата економика, вие не виждате конкуренция на пазара, но и за пазара например, пазара за изследвания в е, Европа и ето ви Google. Така че тук е важно да имаме съответна уредба и тук трябва да говорим. И трябва да осигурим лоялна конкуренция, каквато не винаги е факт, както знаем от Google 1, 2 и 3. Госпожа Скалдемозе от Имко. Vestager, Margrethe, det er dejligt at se dig her. I fem år, der har du øh, udskrevet bøder, når du... Много се радвам да ви видя тук. Е, конкрет. Много се радвам да ви видя. Много конкретно се справяхте с положението в, конкурент, в областта на конкуренцията. Сега обаче трябва Европа да е готова за новата цифрова епоха. Трябва да можем да си представим обаче какво имате предвид. Дали работещите в цифровия сектор ще имат повече права, дали децата, които се интересуват от е, цифрови е, игри, ще бъдат по-защитени, дали ще има повече прозрачност, е, повече разбираемост. По какъв начин е, ще се е, работи по всичко това? Има много различни области. Трябва да решим в каква посока ще се насочим. Зависи колко бързо ще работим, защото много хора са малко обезкуражени от тези, които работят в а, платформите, имат много лоши условия на труд. Така че в момента проверяваме как може да се постигнат изключения от правилата за конкуренция, така че да се борим с мнимата самозаетост? Как могат да се избегнат тарифи, които да са в ущърп на други. Вие трябва да имате предвид, че а, цялата тази проблематика засяга всяка държава в Европа и много държави работят а, по въпроса за платформите. А, аз мисля, че всички заедно трябва да мислим как да постигнем по-добри условия за работещите там. Споменахте и съдържанието на интернет платформите. Има съдържания, които действително са вредни, защото изкривяват обществената дискусия и могат да повлияят отрицателно и на изборни процеси. Трябва всеки един от тези въпроси да бъде решен индивидуално, сам за себе си. Казвате, че трябва да бъдем по-бързи. Има колеги, които се занимават с кодекса за поведение, с който се противодейства на най-тежките е, случаи. Например, е, доставчиците на софтуер е, са се задължили да спазват условия. Но има ли нужда от повече и по-строго законодателство? Какво ще правим, например, с законодателството в електронната търговия, които са доста стари? Това би било много добър, добра тема за разговори с парламента, например. Допълнителен въпрос Минаха вече пет години откакто започнахме да говорим по тези въпроси. Какво му да очакват гражданите и заетите в следващите пет години? за да можем да кажем, че не само е, Европа и европейците са готови за цифровата епоха. Отговор. Надявам се, че ще можете след 5 години да благодарите за добре свършената работа на вашите представители в Европейския парламент. Когато а, сме избрани от а, по пряк начин, разбира се, нещата стоят по друг начин. Ние не сме. Но във всеки случай трябва да се водят дискусии и законите, които са в сила, трябва първо да се изпълняват преди да мислим за нови закони. Защото трябва да има публично обсъждане на законите, новите законопроекти. Комисията трябва да обсъжда в парламента и в съвета. Също трябва да се водят обсъждания. Така че а, аз се надявам а, и Европейския парламент да се застъпи за пълното прилагане на законите в държавите членки. Разбира се, важно е да има и нови закони. Но, госпожо Скалдемозе, вие самата сте участвала в а, определенето на тези закони. Господин Локегард. Благодаря. Позволете ми да говоря на хубавия датски язик. Във вашите писмени отговори казахте, че малките и средни предприятия са гръбначния стълб на европейската економика. Вярно е, че 95% от европейските фирми са малки и средни предприятия. И либералите биха искали да знаят как можем да подкрепиме малките и средни предприятия, как можем да намалиме административното им бреме, какви конкретни мерки ще предприемете, за да ги подпомогнете и за да могат те да се възползват от потенциала на цифровизацията. Как просто ще им позволите да се развиват малко по-бързо и добре? Знаете ли, малките и средни предприятия се занимават със своята работа. Те не гледат непрекъснато към Брюксел да чакат нещо да свърши Брюксел. Това, което, това от което те имат нужда, обаче е по улесняване на достъп до пазарите, до клиентите. И в това сте абсолютно абсолютно прави. Това, което въжи за много големите предприятия, трябва да може да се прилага и при малките и средни е, предприятия, защото в крайна сметка те са първо много по-многобройни от големите предприятия. това, което можем да направим е, за тях е да, да се улесни и е, достъпа до обществените поръчки, т.е. да ще разшири обхвата на, обхвата на правилата и е, колегите, колеги работят за това е, малките и средни предприятия да могат да наистина да се включат в а, обществените поръчки, по-специално да речеме в отрасъл като отбраната. Струва ми се също така, че малките и средни предприятия доста се възползваха от разпоредбите на плана Юнкер. Има още какво да се прави, но има също така проблеми за набирането на, на служители за, с цел разрастване на а, малките предприятия. Е, за съжаление, нямаме още достатък, достатъчно умения в областта на е, цифровизацията. А това е стратегически отрасъл. Е, предприятията просто трудно ще намерят достатъчно квалифицирани служители. Допълнителен отговор. Да, благодаря ви. Вие предлагате интересни перспективи. Мисля, че можем да улесниме а, работата на МПС. Аз бях докладчик по достъпа на малките и средни предприятия и е, включването им в някои правила. Изключването на микропредприятията беше много положително. Ще работите ли и в тази област? Да, наистина бих искала да мога да работя и в тази област. Аз работих в Дания по този въпрос на най-трудното е да се намали административното бреме. Хубаво е да, да, да се каже, да, трябва да направиме преглед и да преразгледаме какво се прилага в момента и да видим дали има някакви цифрови решения, които биха, могли, биха били благоприятни за малките и средни предприятия, т.е. с цел намаляване на административното време. Административното Всичко, което на времето се е извършило в писмен вид в, на хартиен носител, трябва да може да стане цифровизирано. Но малките и средни предприятия мисля, че вече е, са нетърпеливи, защото е, непрекъснато казваме, че ще им помогнем, но все, все още много писмен труд се изисква от е, тях. Благодаря. Следващата е Пилар Дел Не мог... Съгласна съм с вас, че Евро правилата, европейските правила за конкуренция да могат да се впишат в цялостният картина на цифровизацията. Но много много, много, много добри документи бяха приети с цел достъп до разни инструменти, като примерно цифрови портофейли и така нататък. Но много и много, много, много, много, често обаче понякога тези инструменти са се превърнали в портали, които по, не, по известен начин се появяват препятствия. Какво можем да, се, да направим, за да премахнем тези препятствия от порталите, които а, а, сами създадахме? А, по, по принцип Европа изглежда много добре свързана – а, но когато понякога живеете на село, си виждате, че нещата не функционират както трябва. не е, до, не е достатъчно да има само а, портали. Най-скоро време обаче ще има нови правила за тези а, портали и вие би, като бизнес, който зависи, да речем, от дадена платформа, ще имате възможност на а, а, прозрачност ще имате и достъп до арбитражни инструменти. В момента е, всичките тези аспекти и компоненти не е, функционират е, достатъчно. За бъдеще ще, създад, ще създадеме и обсерватория за тези портали. И ако тези портали не, не прилагат правилата, ще има инструменти, с които да ги а, принудиме. Така че трябва много да, да внимаваме на тези портали да не ръководни, да не бъдат доминиращите предприятия. Аз говорих за цифровата инфраструктура, но не и за физическата, но както и да е. Европейска, европейската конкуренция е подложена на а, много натиск от международната. Затова е необходима европейска промишлена стратегия. Но ако а, искаме да имаме а, силна промишлена политика, а, не смятате ли, че трябва да я приспособиме, за да може тя наистина да а, се разгърне на междудровните? Онова, което трябва да свършим като работа с държавите членки е да изградим общ европейски интерес. Това вече го правим в областта на микроелектрониката. Пет държави се обединяват, за да разработят следващото поколение микроелектроника. Това работи и за климатичните промени, защото тези микрочипове ще работят и в тази посока. Също така е важно как разпростираме, разпространяваме знанието а, и а, инвестициите на държавите членки а, и 2-3 години ограничение за а, инвестициите на отделните производители ще бъдат ограничени. А, така нареченото обединение за акумулаторите е друг пример. А, така че а, в, на местата, където на пазара има пролуки, може да се обединим. И това е индустриална стратегия, основана на поддържането на европейската конкурентоспособност. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Кайли, социалисти и демократи, ИТРА. Много благодаря вие ни давате нова надежда, че Европа ще остане конкурентоспособна. Говори се за суверенитет в економиката. Как ще се справите с протекционизма? На второ място, реципрочността на данъчното облагане или на държавната помощ в сравнение с Китай, например. Как ще постигнете тази равнопоставеност? За опита не е ли момента да се постигне определение а, за доминантна позиция на пазара, като се включи и притежанието на данни към а, а, собствеността, към а, онова, което фирмите притежават? Много правилно е да се каже, че а, трябва да помислим а, какво дава тази а, доминантна позиция на пазара, това надмощие. А, може да кажем, че това са акции или начина по който действа една фирма, но от друга страна, ако една компания може да събира много данни, може оборота и да не е толкова голям, може разходите да са само за реклама, но мощта да има, да бъде много голяма. В момента се опитваме да разберем каква стойност представляват данните и как те дават по-голям достъп до пазара. Например, за разработване на услуги, които хората искат и ще ползват. Това е много важно, когато говорим за изкуствения интелект. Ако разполагате с данни, можете да направите още повече в тази област. Важно е също така какво ще направим и с всички данни, които са публично достъпни а, дали а, по библейски начин тези, които имат, трябва да получат а, повече. А, и трябва да сме технически наясно как да използваме по най-добрия възможен начин нашите данни, от които има много в Европа. А, ние сме доста напреднали, в, инвестирахме в а, висшите компютърни технологии. А, ние сме а, водещи а, по отношение на а, Галилео и Коперник, то има бази данни, които могат да се използват, например, от селските стопани за така нареченото прецизно земеделие. Трябва да ги предоставим на тях. Или дали трябва да имат достъп до данни от нези, които работят за тях. И трябва да има равнопоставеност между малките и големите. Последващ въпрос – в областта на а, изкуствения интелект, смятате ли, че Европа може да стане глобален играч при разпространяването а, му а, в а, случай, че има толкова рестрикции? Например, застрахователните компании изключват а, част от а, гражданите възоснова на критерии, свързани с а, а, изкуствен интелект. А, и а, по какъв начин данните ще се използват в много различни данни, като например в отбраната. А, в същото време учените искат а, качествени данни. А, и а, дали ще има еднакъв аршин за всички, които работят с големи данни. А, ще има ли рестрикции за данни, които се събират без ние да използваме приложение на телефоните си с включени микрофони или камери? И можете ли да кажете нещо във връзка с избягването на свръхпротекционизма? Отговор. Не мисля, че можем да бъдем лидери на пазара без етични принципи а, и да кажем само каквото се прави навсякъде другаде по света, ще го правим и ние, ще събираме данни от всякъде и в това ще инвестираме всичките си пари. Аз мисля, че ние ще загубим, защото изкуственият интелект смятам, че трябва да служи на хората. Това е. А, изкуствен интелект, който служи на определена цел. Например, ако разгледаме околната среда, здравеопазването, мобилността в Европа, виждате колко много неща ни трябват, трябва да постигнем, за да изградим едно добро общество. Но ние понякога гледаме на това като на невидими активи. А, а всъщност трябва да променим гледната си точка. Така че а, можем да бъдем водещи в света, но от друга страна трябва да сме. А, да изграждаме и доверие у гражданите, че изкуственият интелект ще ги защитава, а няма да бъдат нападнати от него. Благодаря. Госпожа Скот Като, Екон Зелени. Много съм доволна че а, госпожа Фондерлайн предложи а, зелена сделка в първите 100 дни от а, нейния мандат, защото а, действително има нужда от това. А, в момента а, се а, променят и се подлагат на проверка а, правилата за държавните помощи в публичния сектор. А, вие ще проверите ли дали решения за държавна помощ е, съответстват на целите за преход към нисковъглеродна економика? Е, и дали е, няма скрити субсидии за изкопаеми източници на енергия. искате ли да дадете облегчения за инвестиции в областта на а, околната среда, дали те ще бъдат част от а, общите изключения? Отговор. Действително, ние започнахме преглед на законодателството и преработка на голяма част от нашите насоки има нещо, с което вървим по-напред именно насоките за системата, схемата за търговия с емисии. Искаме да сме готови за началото на следващия период, в който ще се търгуват емисии. Започнахме публични консултации, които ще се случат доста скоро. Целта ни е възможно най-малко сектори да получат компенсация за преки или косвени разходи във връзка с а, квотите, и, а, които те ще трябва да закупят, квотите за въглеродни емисии, които те ще трябва да закупят. А, трябва да обсъдим това, защото искаме да ограничим списъка възможно най-много. Това е свързано също така и с изравняващата такса за въглерод по границите защото се опасяваме, че може да има прехвърляне на въглеродни емисии. Искаме да го предотвратим. По останалата част от пакета, разбира се, че ще разглеждаме тази зелена сделка. Трябва да имаме предвид следното. Не ние даваме държавна помощ, държавите я предоставят. И ние трябва да проверим дали държавната помощ не е в ущъп на някого. Така че насоките за държавите са част от цялата рамка на зелената сделка и държавите се подписват под това. Попитахте ме за летищата. В момента разширяваме изключенията а, общите изключения и включваме тези малки летища. А, аз мятам, че трябва да запазим тяхната позиция, за да бъдат те конкурентно способни. Втори въпрос. От началото на а, кризата банковият сектор получи над 600 милиарда за покриване на загубите. Смятате ли да преразгледате съобщението от 2013 година за покриване на риска, за да не вземате решение в полза на банките и в ущърп на околната среда? Отговор. Не знам дали може да се нарече нова тенденция, но наблюдаваме, че все по-малко банки спадат в затруднение. Виждаме също така, че има все по-нарастващ апетит от държавите членки да използват а, схеми, а, които не са а, за държавна подкрепа, а за подкрепа на пазара и това помага на необслужените кредити, които бяха толкова проблематични по време на финансовата криза. Но съобщението, свързано с банките, все още си върши работата. И все още има елементи на държавен контрол, които са в сила, дори когато се въведе банковия съюз. И виждаме, че въпреки, че кризата е отминала, последиците от банковата криза са забележими, така че сме предпазливи. Онова, което виждаме в сферата на държавната помощ е, че а, действително държавите инвестират в а, а, възобновяема енергия. А, и а, идеята е те за в бъдеще да инвестират още повече. Следващият оратор господин Жвен. Благодаря, госпожо Вестега. Аз ви поздравявам за това, което сте свършили и нещо свързано с писмения ви отговор. Вие казвате, че сте превърженик на единния пазар. но обаче Европа не е в първите редици, що се отнася до е, изкуствения интелект и цифровизация. Нито една страна не, не, не е могла да се защити без тарифни бариери. Как смятате, че Европа ще навакса своето закъснение в интелектуал... за интелектуалния а, изкуствения разум и цифровизацията, без да създадете е, външни е, граници, така както го правят нашите конкуренти Русия, Китай и САЩ. Ти отговори, аз после ще правя. да. Смятам, че Както, както знаете, по-голямата част от търговията, две трети от търговията е вътре в рамките на единния пазар между държавите членки и една трета е, е с трети страни. Ако видите и на индексите за цифровизация, като повечето държави повечето държави членки са на равнището на Южна Корея. Тези, които са най-низко на списъка, са на равнището на Русия. Така че има много големи разлики между държавите членки, между агенциите и между и инвестициите. Поня, понякога просто подценяваме силата на Европа. Защото а, използваме някои модели, които не, не винаги са най-подходящите. Ако погледнем, примерно, модела бизнес то бизнес, то там имаме много голям а, напредък. Да, разбира се, че трябва да развиваме а, изкуственият интелект и цифровизацията. Имаме инструментите, но са необходими инвестиции и не трябва да губиме време, за да намериме тези стратегически инвестиции. Допълнително. Да, ще разширя малко полето, обхвата на нашата дискусия. Мисля, че битката за цифровизацията е битка от миналото, а следващото ще, следващата битка ще бъде с а, а, из, изкуственото, изкуствената репродукция, т.е. битката за живото. А, е, след, Съединените щати смятат, че битката за биотехнологиите ще бъде битката на бъдещето. смят, смятате ли, че ще развиете подобни е, подходи и подобни теми в бъдещата комисия? И ако го правите, как ще го направите? Аз ще разчитам на колегата Мария Габриел, тъй като тя, надявам се, ще отговаря за програмите за изследвания като Хоризонт Европа. И там, ще, там се намират отговорите на вашия въпрос. Там са инвестициите в а, научната и развойна дейност. А, всичко това може да стане чрез интердисциплинарни проекти. В Хоризонт Хоризонт Европа е всъщност те за един нов, е, нов подход. А, е, просто а, е, да, да направите, да, да, да, да тестираме дали а, инвес... им, им, им, инвестициите ще дадат а, желаните резултати за а, научната общност. Благодаря. Следващията е господин Тушеновски. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря народния си език. Благодаря, госпожо е, председател. Госпожо Вестагър, в бъдеще, в близко бъдеще, в рамките на Хоризонт 2020 ще бъдат създадени и подбрани центрове е, за изкуствен интелект. И ще бъде много важно това да стане географски балансирано, като гарантираме, защото всички страни в Европа, включително в източната Източна Европа бъдат част от този процес. На мен ми е известен един добър е, чешки кандидат по този въпрос, но не за това ми е думата. Искам да попитам как ще гарантирате, че потенциал за изкуствения интелект и за инвестиции в тази област ще бъдат равномерно разпределени в Европа така че всички европейци да се възползват от този феномен не само отделни центрове и региони. Разбира се, трябва да поддържаме високото ниво на техническа дейност. Отговор. This is, um, this is also one of благодаря ви. Това е едно и от моите притеснения. Но е, аз ще бъда част от това развитие, защото както е, е важно и, и изкуственият интелект да не бъде обект на злоупотреби и недобре използван е, между различните полове, също се отнася и за географските райони. Всички ние трябва да бъдем част от този процес е, мисля, че до сегашните ми колеги, комисари, еврокомисари, имат редица добри идеи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 Споменах някой от тях. Например, изграждането на мрежа от центрове за иновации, така че всички от съвета, да, от, извинявайте, съюза да участват. Говорим и за хора, не просто за държави. Отделни личности могат да участват в такива научни проекти. Разбира се, аз не искам да се намесвам в прерогативите на госпожа Мария Габриел, Габриел, затова ще отговаря тя. Но като говорим за това, че стремежа към съвършенство ще е наш стремеж, мисля, че можем да направим това справедливо. Следващ въпрос. Наистина оценявам казаното от вас и много се радвам да го чуя. Първите 100 дни говорите вие. Не е ли твърде амбициозна програма? Вие говорите за широки консултации, това ще иска много време и енергия. А и темите са много значими и много всеобхватни. Ако ще говорим за изкуствен интелект, не бива да създаваме много бюрокрация, ако искаме инвестиции. Нашата работна група ЕКАРЕ е, би искала това е, да не, да не се прекалява в тази посока. Дали пък 100 дни не са твърде амбициозен срок? Отговор. Много е амбициозно. И една от е, нещата, които искам да кажа е, че ако искаме да постигнем доверие, е, трябва и да слушаме. Не просто да кажете, имам блестяща идеята, слушайте, сега ще ви науча. Трябва да се вслушаме в мнението на хората, включително и за да се постигне баланс. Разработваме нещо ново и ето вие сам казахте, трябва да внимаваме, да не прекалим с е, е, регулирането. Същото се отнася и за платформата за регулация на, за регламентиране на бизнеса. За мен да постигна тази амбициозна цел означава да получим обратна връзка от много представители на бизнеса, които са поели а, е, своята част от а, е, ангажимента. Но Както ще слушаме, така трябва да слушаме бързо, защото трябва да се вслушаме в много хора, за да постигнем добър резултат. Факт е обаче, че трябва да бързаме, наистина трябва да разработим нашата стратегия за изкуствения интелект и това ще бъде част от нея. Госпожа Кокалари от е, комисия ИМКО е НП. Благодаря, госпожо кандидат за еврокомисар. Наистина трябва да премахнем бариерите е, пред добре действащия единен пазар в цифровата епоха, за да облегчим и нови фирми и предлагащите цифрови услуги, за да бъдат те в лоялна конкуренция с САЩ и Китай. Вие говорите за отговорност, както и правила за, за цифровите платформи. Смятате ли да предложите нови правила и ако да, как ще гарантирате, че тови нови правила ще бъдат оправдани и пропорционални и ще гарантират свободата на услугите? Е, ще промените ли процедурите за ратификация и ако да, как ще гарантирате, че новите правила а, е, за защита на потребителите са ефективни, но но едновременно с това и в подкрепа на бизнеса. Отговор. Благодаря първо, трябва да сме наясно с какво разполагаме, защото за редица продукти с вложен изкуствен интелект вече имаме правила и те се прилагат. За безопасност, от безопасност и така нататък. Нали, неща застрашаващи изисквания спрямо здравето. Така че имаме сериозно законодателство, което ще ни помогне. И мисля, че важното е просто да не повтаряме, а да бъде следващо ниво да включим инициативността и иновациите в този процес. Това е първо. И второ, и много ми се ще да поговоря с вашите ти комисии. Директивата за електронната търговия. Тя е стара, но се говори за това, че стигнем ли до преразглеждане, ще имаме принципни дебати. Свобода на услугите, какви са правата ви и задълженията, когато предлагате услуги на клиентите. Това ще бъдат много важни а, е, да, дебати, е, включително и за директивата е, за а, а, корпоративното облагане. И просто нещата предстоят за това. Трябва да помислим как да разполагаме с, да, и да предлагаме продукти, които са сигурни, и как да се гарантира това законодателно. Да, важно е това, което казвате, важно е да имаме баланс между ефективност и защита на потребителите, като оставим място за иновации, за бъдещи нови продукти. И това ще бъде една наистина деликатна и оплетена задача. Последващ въпрос. Микрофон за оратора. Микрофон за оратора, моля. Съжалявам, не чуваме оратора, превод не е възможен. Искам да добавя следното, ако акта за цифровите услуги ще стане факт скоро, това ще бъде ли част от европейския подход към изкуствения интелект и ще бъдете готови да приемете регламент, а не директива в духа и в интереса на е, единния пазар. Отговор по редица от въпросите ви отговора е все още не зная. Каква форма е най-подходяща? Регламент или директива? Не мога да кажа. Въпросът е, че изкуственият интелект присъства в продуктите понякога без да го знаем. И за това възникват много такива въпроси. Един електрически, едно електрическо изделие, хладилник да речем, вече е, е обект на регулиране е, за безопасност. Какво правим обаче, ако включите изкуствен интелект е, в, не, в него? Трябва да бъдем гарантирани, че е направен подходящия избор и че това е вашия избор, а не чущ избор. Не зная не зная как ще се справим с това. Именно за това, когато тръгнем да правим регламент, трябва да сме сигурни, че регламентът е необходим. А, просто не с цел да плашим хората. Въпросът е какво искаме да постигнем. Аз искам потребителите да се чувстват сигурни, да вярват и да използват тези изделия. Това е част от нашето предизвикателство. Сега давам думата на госпожа е, представител Десутър е, Стефани е, Йон Куртин. Благодаря, госпожо председател, госпожо е, кандидат комисар. Днес подготвяме втори, втора серия Вестагер, както примерно серията Борген. Надявам се че всички ще кажат, хареса ви първият епизод, сега вторият епизод ще ви хареса още повече. А, вторият а, сезон, ако щете, е за цифровизацията. Представяме, че голем, големите а, глоби не са ефективни санкции, тъй като те в крайна сметка се плащат от гражданите, от потребителите. Какви е, са е, вашите рецепти. Примерно да се раз, е, деструктурира едно предприятие или смятате ли, че трябва да има споделяне на данните, за да може наистина електронната търговия да бъде за, а, не в ущърп на потребителите и не в ущърп на а, малките и средни предприятия. А, добре, че споменахте сериалите. А, а, защото обикновено тогава има и, и, и, тре, и, трети, и трети сезон, но ще, ще направя каквото мога през втория. Да, прави, прави, прави, прави, прави сте, че а, глобите не са единственото и нормалното а, решение, защото а, глобите са санкция за това, което сте правили в миналото, а въпросът е да се, да се види какво правите в момента и да платите за това, което правите, ще направите в бъдеще. И да има наистина лоялност на пазарите. Ако видите, в, например, в, в случая с Google по, по, поведението се промени, но пазара в никакъв случай не се е, е, структурира отново. Значи трябва да потърсиме някакво друго решение. Е, но имаме инструменти в, в целия си инструментариум, примерно за да да, да кажем, че тази компания или тази фирма трябва да се е, раздели и част от дейностите и да бъдат елиминирани, но това, това е прекалено а, агресивно. Трябва да, да, да просто да, да потърсиме какви нови други инструменти ще дадат възможност да се възстанови конкуренцията. но а, когато вие трябва а, да, да целиме, разбира се, за вземането на паз, паз, пазарите, но същевременно и налагането на нашите правила. Е, да, им, им, имаме много предизвикателства, климат, е, цифровизация и за това различните политики трябва да се интегрират, за да може да им да, да, да дадеме пласък на европейските фирми. Го споменахте за двигателите, но какво можем да направим, за да насърчиме промишлените е, проекти, а те да бъдат наистина проекти от общ интерес, както този свързан с батерийните двигатели. Що се отнася до интересите, проектите от общ интерес, трябва наистина да, извле, да, из, да извлечеме от опита, който натрупахме. Ние научихме много, държавите членки научиха много. Сега, сложни са те. А, ако, им, ако погледнете, защото погледна, ако погледнете проекта за батерийните двигатели става дума за един проект от суровината до рецик... отново рециклиращата се суровина. Т.е. създаваме едни стойностни вериги, и ако, ако, ако, ако, не, нещо, не, ако нещо не върви, трябва да, да се преразгледа цялата верига. И още нещо за най-добрите 10 предприятия. Преди 10 години единственото европейско предприятие в този списък беше Shell. А, да, другите предприятия бяха предприятия свързани с а, изкопаеми горива и банки. Тоест, от друга страна, за ако говорим за най-зачелните редици, трябва да видим зачелните обаче сред какво. Ако ние искаме е, е, да бъдем наистина за зелена економика и е, с растеж. правилата, които прилагаме, са други. Господин Тенант. Благодаря. Всеки кандидат за еврокомисар е, получава съответно писмо и това ще чете. Вие ще корните работата е, за цифровото дадъчно облагане, за координар, координирате международните усилия, ще предложите европейски е, данък. Според мен всеки нов данък под, почти по дефиниция е, ще се отрази на конкуренцията и много работни места ще заминат към страни с по-благоприятни условия как ще постъпите и как, как ще действате в случай, че Великобритания излезе от Европейския съюз. В, в, в противен случай ще загубите много работни места, които ще поемат към Великобритания. И не само между, крупни международни фирми. В момента процесът тече в ОИСР с цел постигане на глобално споразумение. Някои от предложенията е, или така да се каже черновите на ОИСР звучат в духа на нашите европейски предложения. Има и други различни предложения. Не зная какъв ще бъде резултатът за сега. Надявам се те да работят бързо, защото за да постигнем глобално съгла... конс... глобален консенсус, трябва да имаме предложения, които да обсъдим. В, ако излезете от а, е, данъчната зона, не сте получили нищо в преса. Е, къде правите бизнеса, къде генерирате печалба там и плащате, защото така допринасяте за обществото, което създава условия за вашия бизнес. И това са един от принципите, които трябва да се опитваме да се стояме. Иначе е, редица фирми е, ще се прехвърлят в крайна сметка и ще се превърнат в почтенски кутии. Брексит, какъв ще е резултата, не зная. Надявам се да има глобален консенсус и Великобритания Великобритания да бъде част от него. Следващ въпрос от господин Тенът Първо, е, е, радвам се, че слава Богу, че напускаме този съюз, защото до сега е, само страдахме от данъчното облагане. И така ние ще влезем в глобалния пазар. Разликата между британския народ е, и вас е, че вие сте за хармонизация, ние за суверенитета. Какво мислите да направите е, за по-добре отчитаща се демокра... Е, демокрация, в която всички да участват? Отговор от госпожа Весхабр. Не споделям вашето разбиране, но благодаря за добрите пожелания. Е, следващо изказна госпожа Евелин Регнер. Благодаря. Ще се върна към политиката за конкурентоспособност. Тук що чухме от вас, че планирате промени в приложението, но не и в е, законодателството. Е, какво ще направите специално за доминиращите пазарни позиции, особено за платформите? И какво ще направите е, за изравняване сближаване между държавите членки, защото е, има фирми, които командироват работници при различни условия. Смятате ли, че това е нов тип е, конкуренция между държавите членки? Е, ще я третирате ли по същия начин, както въпросите е, свързани с досегашното разлики в данъчното облагане? Какво ще направите по въпроса? Отговор за жалост, аз мисля, че въпросът чудесно иллюстрира ограниченията на възмо... възможностите и необходимостта от добре работещ трудов пазар и необходимостта от развитие в примера, който посочвате, т.е. командировани работници, различни социални вноски и е, е, като едновременно с това съответно се дават субсидии на този бизнес. Не мисля, че подобна конкуренция ще реши въпроса. Това са различни типове законодателства на трудовия пазар в Европа. Нещо, което много ми допадаше в с тази комисия, е, че а, те се изповядаше възгледа щом работите при тези условия, получавате тази заплата. Така че да... А, не може да се работи по въпроса за, по, по линия на заплащането, но нямам отговор на вашия, вашия въпрос. В момента ще продължим дебатите, включително с колеги, в чието ресор е това. Следващ въпрос казахте че по отношение на това, което се прави в областта на европейското данъчно законодателство, да, че, и че нещата не са безнадежди. Какво ще направите по отношение на създаване на едина консолидирана данъчна основа за фирмите и съответно данъчно облагане. Смятате ли, че имате шансове в това отношение или отново ще си говорим през, само през трупа ми, както от датските Колегата не беше точно датски, с когото цитирах, но от опита ми до сега в данъчното облагане нещата напредват бавно, но сигурно. Искрено се надявам, че от решенията по отношение на държавната помощ фирмите и държавите ще вземат предвид нашите насоки, включително и за разбиране – и се опитваме това разбиране да се разпространи сред данъчните администрации. Така че разбира се, последна думата, последната дума ще има съда. Аз не мисля, че държавната помощ и уреждане на въпроса ще доведе до данъчна справедливост. Е, това могат да направят само законите. Надяват съм, че държавите членки ще направят необходимото. И накрая, комбинация между минимално корпоративно облагане и обща данъчна основа могат да ни помогнат така че необходими са ни и трите компонента и искрено се надявам да успеем да ги постигнем. Следващо госпожа Ангелика Ниблер, НП, е, е, е, Юри. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо Вестагър. споменахте пътиум реформата на авторските права. Знаете, че много работихме по този въпрос и бе прият та уредба, която предизвиква сериозна реакция в обществото. Първо, какво мислите вие за приетата реформа на авторските права тук от парламента? И второ, ще положите ли усилие изпълнението на директивата да става последователно от държавите членки? и какво отражение ще има тази реформа върху новия акт за цифровите услуги? Как ще ги съчетаете, тъй като вие отговаряте за тази координация? А акта трябва да урежда и отговорността за данни цифрови платформи и услуги. Отговор. Както знаете, това не бе пряко мой ресор, но аз следях дебата. Дебата бе много противоречив, но и много е, силен, много сериозен защото разкрива какво трябва да се направи при законодателство, което ни засяга пряко. Аз лично съм много доволна от резултата. Смятам, че е важно, че сега имаме възможност да възнаградим авторските права. Имаме толкова много творци, които е, работят като самонаети лица е, и които са слабо възнаградени за е, всичко, което правят. И е, това се отнася и журналисти, и за композитори, и за е, творци и така нататък. Радвам се, че се постигна компромис. И сега е на ход следващата комисия за относно прилагането на национално ниво е, по еднакъв начин. Защото при общо законодателство съответното приложение е задача на следващата комисия, което е сериозна задача, защото ние някои дебати ще се върнат, ще рефлектират под различна форма върху нас. Сега, след като въпросът за авторските права е уреден и се надяваме да не бъде подхванат отново, много ще внимаваме при цифровото съдържание да не стигнем до там за да гарантираме адекватно заплащане на авторските права. Госпожа, госпожа Ниблер е, е, още, още док, информация за спортни събития в интернет. Е, често ставаме свидетели на незаконно разпространение комисията смята да предприеме днески. Има и декларация по този въпрос. Ще се заемете ли с въпроса и ако имате конкретни намерения, какво мислите по въпроса? и какво смятате да направите? Отговор е да ви кажа, чак толкова добре не съм подготвена. А, искам да кажа, готвих се сериозно, но за този отговор, въпрос нямам отговор, а той е важен толкова големи пари влизат в незаконното разпространение. А това е, да речем, сериозно нарушение на правата. Но но не мога да ви дам отговор на въпроса, въпреки че съм наясно колко е важен. Ще се върна на този въпрос. Сега Корнелия Ернст от ГУЕ, Итре. Я, фрау Весага. Госпожо Вестагер, радвам се да ви видя. Ето тук седя. Говорихте много за конкуренцията като важен инструмент за запазване на работни места или за създаване на заетост и в същото време се борим с климатичните изменения. Съгласни сме с това. В същото време има региони, които абсолютно не са конкурентоспособни. Аз, например, съм от един такъв а, структурно слаб регион в Германия, в а, който има и а, още една област, която е в преход на отказване от използване на въглища. И за това въпросът ми е достатъчна ли е борбата за повече конкурентоспособност. Може ли тези усилия да допринесат за развитието на тези региони, за да не могат е, за да могат е, освен е, вълци и други едри хищници и хора да могат да се върнат там. Как можем да се борим от една страна с развитието на историята, от друга страна да спазим и изискванията или амбицията си към конкурентоспособността? Отговор. Аз мисля, че конкретно способността е част от отговора, но има и своите граници. Ако един цял регион е в преход, то трябва да се инвестира там. Трябва да се инвестира преди всичко и на първо място на хор... в хората, за да могат хората да се преквалифицират, е, да придобият допълнителна квалификация, за да бъдат подготвени за новата економика, която ще бъде привлечена в този регион. И тук искам да спомена фонда за приспособяване към глобалната Глобалния фонд за приспособяване към, към прехода и там се предизвик, са на разположение средства, които да подпомогнат прехода, например, отказ от изкопаемите горива, но там се предвиждат и средства за преквалификация. Подобен подход има и за запазване на хората в един регион в преход, за да не отидат те на друго място. Хората трябва да имат поминък, да имат препитание, трябва да има инфраструктура. И без инвестиции не може да се постигне този ефект. Това трябва да го направим заедно с държавите членки, които да кажат и да дадат идеи къде трябва да се инвестира. Допълнителен въпрос. Отново за структурно слабите региони. Казахте, че има нужда от европейска индустриална стратегия. Споменахте някои неща в тази връзка, но това още не е цялостна стратегия, а отделни градивни елементи. Какво трябва да се съблюдава в рамките на една такава стратегия, за да може в структурно слабите региони, които не могат да инвестират, да насърчават а, индустрията, а, да могат да го направят и къде може Европейския съюз а, да положи усилия и къде вие лично бихте се постарали повече? Отговор. Простете ми, ако не съм достатъчно конкретна. Първо, трябва да е ясно, че тази стратегия не е само за едрия бизнес, а е насочена и към малките и средни предприятия, част от економиката. А, някои от големите предприятия имат и подизпълнители, които заедно образуват тъканта на промишлеността. На второ място, тази стратегия трябва да бъде част от зелената сделка, защото не може нашата стратегия да не отчита изобщо нуждата на а, насочеността към нисковъглеродна економика, например. И всичко това трябва да се основава на справедлива конкуренция. Също така, стратегията не означава да дадем пари на бизнес, а да инвестираме в веригата за създаване на стойност, а не само да даваме пари на определени сектори. И а, тук а, отново ще спомена проект, важен за цяла Европа в областта на микроелектрониката. Тук предприятия от различни страни са обединили усилията си, за да произвеждат микроелектронни компоненти и по този начин целият този сектор на промишлеността да има по-добра стартова позиция. Следващ въпрос Тимо Вълкен, Юри, социалисти и демократи. Благодаря. В вашето портфолио вие ще отговаряте и за а, изкуствения интелект. Тук има много предизвикателства. Бизнесът иска по-малко регламенти, за да може да се инвестира по-свободно в развиването на изкуствения интелект, новите регламенти за закрила на, на личните данни и а, другото законодателство трябва изцяло да спазват основните права, неприкосновеността на а, личната сфера. Също така има етични и а, хуманни изисквания към тези нови технологии. Как ще направите така, че Европа, пригодна за цифровата ера, няма да подкопае съществуващото законодателство или прилагането на основните права, а ще ги използва като конкурентно предимство? Благодаря. Отговор. а, абсолютно споделям както началото, така и края на вашия въпрос. Единственият начин да успеем е изкуственият интелект, който разработваме, да отговаря на всичките тези условия, да бъде основан на основните права. А, казваме, че искаме защита на личната сфера при разработката, но той трябва и да е справедлив още при разработката. В противен случай няма да ни е нужен. А, потенциала му за здравеопазването, за намаляване на замърсяването, за опазване на околната среда. Всичко това е голям потенциал, който цифровата област има. и тук трябва да започнем с насоките, как да имаме доверие към цифровите технологии, трябва да бъдат разработени схеми, които са доста подробни и бизнеса трябва да заяви участие. Така че това не е нещо на хартия, това е нещо, което се прилага на практика. Така че ще мога да ви отговаря, да ви отговаря още по-конкретно на по-късен етап. Наистина, законодателството, което създаваме в областта на изкуствения интелект, не трябва да ни пречи не можем да се съсредоточим само върху спазването на основните права, не можем само да инвестираме. Трябва да бъдем насочени към целта си, но вие сте прав, че всичко трябва да бъде основано на спазването на основните права. Благодаря, господин Волкен. Допълнителен въпрос. Всички сме съгласни, че е много важно отделните граждани да решават какво да правят с данните си, а те да не са стока. И има съответната директива, която дава право на гражданите директивата за е, електронната защита на данните която дава право на гражданите да решават какво ще се случва с данните им. Трябва да имаме законодателство, което да защитава личната сфера. И искам да попитам дали личната сфера в електронната среда, тази директива, ще бъде довършена и дали ще се наложат филтри при качването на информация и дали няма да се стигне до разводняване при прилагането на разпоредбите от държавите членки? Отговор. Последният ви въпрос ще бъде остро дискутиран между държавите членки и със сигурна съм, че парламентът ще следи тази дискусия, за да бъдем сигурни, че държавите членки ще прилагат директивата, например, за авторското право по еднакъв начин навсякъде. Както видяхме, една част от е, обсъжданията по време на е, приемането на директивата за е, авторското право ще се върнат в контекста на новото законодателство. А, така че има дискусии, които смятаме за приключени, но те се а, връщат обратно а, и са за основополагащи неща. Съгласна съм, трябва да придвижим напред директивата за запазване на личното пространство в цифровата среда. Аз ще направя това свой приоритет и това ще бъде важен елемент от моята работа. Ще кажа и друго. Опитваме се да децентрализираме, да даваме права на гражданите. Сега, аз знам, че имам права, но не знам как да ги защитя, защото трябва да чета условия на хиляди страници и ако не искам да го правя, просто накрая подписвам, давам съгласието си и толкова. Това не е правилният начин да дадем сила в ръцете на хората. Благодаря. Дамиан Босалагер, Зелените Итре. Благодаря, тук съм индустриалната стратегия и промишлената политика. държавите членки задават често е, въпроси, свързани с е, правилата за сливане. как, как, как може обаче да се защитат малките и големите. Но кажете, как, как, как казахте, че ще имате инструменти за защита на конкуренцията, както на вътрешният единен пазар, така и на международните пазари. Така че а, моят, а, моят въпрос е, ще преразгледате ли дефинициите за за пазарите и по-специално свършеното с сливането на предприятията? Отговор е не. Примерно, когато ставаше дума за Симен, ставаше дума за два, две огромни европейски предприятия, които да се слеят – а, не в а, две, два много специфични сегмента на пазара, а, като високоскоростните влакове. Не метрото, не трамваите, не обикновените мутриси. Сега. Въпросът е, е при сливанията е да видим дали е въпрос на по-низки цени и на по-високо качество или обратното. Ще, ще видите в съобщението от преди 20 години. А, там се говори както за, сто, за стойността, така и за качеството. Направихме изследване на случилото се през последните години, е, разглеждайки 15 конкретни случая и се оказа, че правилата, такива каквито ги прилагаме, са все още меродавни. Сега, е, целостта на единия пазар идва от е, различни аспекти. От една страна той трябва изцяло да, бъде, да бъде а, е, завършен и функциониращ, аз, аз също, аз също, аз същевременно да видим как, какви са компонентите. Примерно, обществените поръчки представляват 14 или 15% от БВП в Европа. Това са милиарди и милиарди. Ние е, каниме е, външни участници, е, но те не ни отговарят реципрочно. И в такъв случай просто представяме да ги каним по-нататък. Моя втори въпрос – от, относно промените в климата и цифровата пром... преход. Новите тех, технологии ще дадат възможност нашата, нашето общество да, и нашата економика да бъде по-екологично неутрална и да задгърбиме е, инфраструктурите, свързани с изкопаеми е, горива. Какво ще направите за развитието на технологиите, които ще е, спомогнат за екологизиране и как ще се използва цифровизацията в тази е, посока. Да, първото е наистина да разполагаме с повече цифрови технологии, защото част от тях са много енергоемки. За, защото понякога, включвайки една машина, просто се консумира точно толкова енергия, колкото един малък град. Така че ние работиме над един е, европейски проект от общи интерес и по-специално свързан с а, батерийните двигатели, като се включва а, цял, цяла целият цикъл от а, суровината до рециклирането. А при изучаване на, те, на, те, на, тези, на тези процеси ще имаме много по-добра картина и тук е, цифровизацията може да ни помогне. Е, както казах, ще работим с колегата Габриел, защото тя ще ръководи проекта Хоризонт е, за Европа и част от този проект е част и от Хоризонта. Господин Били Келер, в възложителното писмо се казва, че ще трябва да, е, да имате нова стратегия за малките и средни предприятия, стартъп предприятията и да им дадете възможност да се възползват от потенциала на цифровизацията. От, друг, от друга страна, малките и средни предприятия се, при, се приканват да, да навлезат и в зелената економика, да инвестират. Но голямото, голямото предизвикателство е достъпа до финансиране на тези малки и средни предприятия. Вие бяхте в миналото комисар по конкуренцията, сега трябва да превърнете Европа в по-ефективна. Какво, какво, ще, какво ще направите, за да улесните до достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, за да могат те да се развиват и да се е, разширяват и цифровизират? От една, от една страна е приемането на законодателство, от друго приложението на това законодателство, за да нещата да върват напред. Ще, работ, ще работя с комисаря Домбровски, който ще отговаря за е, финансирането, но раз, раз, разполагаме с необходимите инструменти. Сега има възможността в момента не е само да, да направите заеми от банки или да, да задлъжнеете, а да се обърнете към капиталовите пазари. Като, като например, там на, на капиталовите пазари се купува, се купува част от вашия бизнес, 5 или 10%, и срещу това а, вие, вие бивате капит, е, получавате капитали, а, тези, които откупуват и участват в печалбите. Така че това е един от начините. В един друг друг важен елемент е възможността да се на, на, наемат висококвалифицирани служители. А, и пред, пред, пред, предвид необходимостта от за развитие на европейската економика, обучението и обучението по време на целия живот вече не е, не е софтуер, а е хардвер. Един от, едно от големите е, предизвикателства в момента за малките и средни предприятия да се борят с големите предприятия, за да е, привлекат талантливи е, служители. Какво ще какво ще направите, за да могат малките и средни предприятия да могат да инвестират в квалификация на служителите си? Част от това е да се работи с националните органи, но и да създадем програми, които дават възможност е, на всеки да добие умения като е, на само ето лице. И това дистанционно обучение е част от отговора. Днес нещата са съвсем различни от това, което е, беше в миналото. Е, не, не само можете онлайн да гледате, е, да изслушате имате лекции, има, имате игри, имате форми на обучение, които ви дават възможност да, да освоите знанията във всеки дневието. И тук мисля, че държавите членки могат взаимно да се вдъхновяват и да се надявам да привлечем повече хора с цифрови умения. Знам, че това е ресора на Мария Габриел, но мисля, че всички ние трябва да й помогнем за постигане на цифрова грамотност, а също и за привличане на жени в цифровия сектор сектор. Това е приоритет. Иначе няма да <clears throat> се здобием с целия потенциал и всички дарования, които имаме. И последен въпрос от Лидия Перейра, от също от Екон е НП. Благодаря, госпожо председател, госпожо кандидат, вице-президент на Европейската комисия. Цифровизацията променя цялата ни околна среда. Ние ставаме свидетели с отговор на въпроси от най-различно естество. Това налага и въпроса за данъчното облагане в различни страни, защото цифрова Европа не означава Европа без данъци за фирмите. Евро, е, е, е има академични проучвания, които сочат, че мнозина граждани подкрепят идеята за европейския данък върху цифровите услуги. Време е да подходим конкретно. Как виждате вие този закон, нов закон за цифровите услуги? Отговор. Наистина се нуждаем от такъв закон защото много фирми плащат данъци, създават бизнес, назначават млади хора и плащат данъци. И за да бъдем честни с тези хора, техните цифрови конкуренти също трябва да допринесат за обществото, в което създават бизнеса си, иначе ще има, няма да бъдем коректни. Няма да успеем от първи раз отделни държави членки е, поемат е, този ангажимент и аз им се възхищавам, защото те наистина правят нещо изключително и аз се надявам, че те ще упражнят така е необходимия натиск, първо за да се намери глобално решение, глобална договореност, ако ли не, мисля, че ние трябва трябва да се захванем с това. И ако няма е, глобално решение до 2020 година, ние се ангажираме да излезем със собствено предложение. Оточняващ въпрос от госпожа Перейра. Благодаря ви. Е, как можем е, с хора, които работят в една държава, да сме сигурни, че бизнеса няма да изнася печалбите си, ползвайки данъчни облегчения, посочвайки, че няма печалби. Как Европа може да навлезе в цифровата епоха? Говори се за необходимостта от международно правна уредба. Ние трябва да изиграем водеща роля, без да създаваме риск за бъдещите действия. Моля за конкретен е, отговор по този въпрос. Отговор ОИСР работят в момента по въпроса, но предложението на моя колега Пьер Московиси беше е, следното. Е, вие реализирате печалба и плащате данъка. А, но а, можете да кажете, ами то аз нямам печалба, но вие събирате данни. А данни се събират, когато хората ползват вашите услуги. И вие може да сте в съвършенно различна юрисдикция, но вие постигате приходи. И това е идеята. Вие е, общувате с потребителите в тези страни трябва да допринасяте и за страната, където имате възможност да реализирате печалба. и Откакто съществува корпоративно данъчно облагане, нещата стоят по един начин. Но, е, тъй като нещата навлизат в цифрова форма, все повече фирми не плащат е, данъци. Тук тук не говорим вече за конкретни а, стоки, те предлагат цифрови сайтове. Така че именно за това трябва да действаме бързо и за това глобално решение би било най-доброто. В противен случай ще действаме на своя глава. Председателката, благодаря. С това изчерпахме втория кръг от въпроси. Благодаря на представителите на четирите комисии за зададените въпроси. Благодаря на госпожа Вестагър за отговорите. И както знаете, съгласно процедурата, имате 5 минути за е, заключително изказване, след което ще приключим заседанието. Госпожа Агър, благодаря преди всичко на първо място. Е, това е много широк много широка сфера. В нея обсъждахме въпроси. Надявам се, ако бъда утвърдена от вас, че това е начало на едно трудово взаимоотношение и а, нищо, защото нищо няма да постигнем, ако не работим заедно. И после вие сте избрани. Аз съм само подбрана. Подбрана от правителства, а, за да стана комисар. И това за мен е много, за това за мен е много важно. Единствено чрез а, вашата подкрепа аз добивам м, демократична легитимност. Затова за мен е много важно, ако, важно, ако получа вашата подкрепа, да можем да работим в бъдеще по тези толкова важни въпроси. Мисля, че някои от въпросите, които обсъждахме при директивата за авторското право ще се върнат към нас. Е, някои от въпросите във връзка с е, акта за цифровите услуги ще се върнат отново при нас. Е, за някои от директивите, които сега отбелязват своите, своя годишнина, а, така че а, старото законодателство ще бъде тема на нови е, обсъждания. Но всичко по реда си. Съжалявам, но Нуждаем се от пари, нуждаем се от финансиране, от програми, за да можем да направим нещо така, че хората да видят е, че е, има фондове за иновации, че изследователите могат да изградят мрежа в цяла Европа и да получат финансиране в това отношение. Аз се надявам, че вие ще помогнете и за многогодишната финансова рамка. Не смятам, че е, е Европа на, а, а, ни разделя, когато става дума а, когато става дума за неща, които искаме да постигнем реално. Няма място за търпение. Е, времето е сега. И за това мисля, че е много важно. Също се надявам, е, че е, ще се съгласите един ден да се върна и да ви попитам какво мислите защото някои от въпросите е, нямат своя отговор и ние ще се консултираме с вас, както с гражданското общество, бизнеса, неправителствения сектор нееднократно сме мислили за това как да изградим изкуствения интелект, будеш доверие. Как обаче всичко това да доведе до резултат, който ще ни помогне да действам, ще, ще бъде обект на много дискусии преди да стигнем до правилното решение. За мен най-важното и най-важната полука от днес е интересът, ангажиментът и за дълбоката привързаност към определени въпроси. И е, аз е, слушайки вашите въпроси, аз разбирам, че европейците имат свои представители. И това е нашата сила в свят, изпълнен със все повече предизвикателства. И като е, граждани, е, като европейски граждани, гражданин, аз гордо казвам, нека да намерим нашето европейско решение. Не като китайците, не като американците. За това съм искрено благодарна за всички въпроси, които бяха отправени към мен днес. Благодаря много. let me also thank you. И аз искам да ви благодаря, госпожо Вастегър, за вашите отговори. Благодаря на колегите за въпросите, които бяха много интересни. Не знаеме какъв ще бъде резултата от това изслушване, но ви благодаря. А, заседанието на координаторите ще се състои след няколко минути. Госпожа Тинаглин Нямам какво да добавя. Благодаря на колегите, благодаря на госпожа Вестагер, на госпожа Валиан и госпожа Десетър. И след малко ще направим оценката. Закривам заседанието.